Е, целта е все пак да, да предприемеме важни действия. Въпросът е от глобално значение. Трябва да спрем обезлисяването. Затова Европейския съюз и държавите членки трябва да залесяват. Унгария счита това за свой приоритет и през тази година бяха предприяти двойно по-широки мерки за залесяване на нови терени. Благодаря председателката, благодаря е, госпожо Тот. Делара Бургхарт има думата. Благодаря, госпожо председател. Горските пожари в Амазония са и резултат от човешки деяния. Така се освобождават терени за нови, нова економическа обработка и, е, и за това ние носим също отговорност. Това признава и комисията в своето съобщение. Но сега трябва да последват дела. Ако сме сериозни, няма да приема споразумението Маркосор без съответни текстове за пречкото споразумение, човешките права и защитата на горите. До сега предприятите мерки не водят до резултата. Гората трябва да е в центъра на вниманието, вниманието ако искаме да предотвратим по-нататъчна катастрофа, е, катастрофа, защото <clears throat> през следващата година предстоят по-нататъчни разговори по Парижкото споразумение и Конвенцията за защита на видовете. Тук трябва да покажем на младите хора, които протестират на улицата, че няма да ги разочароваме с пасивност. Благодаря. Благодаря, госпожо Бургхарт. Фредерик Рис, една минута. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че вие председателства този дебат. По-специално благодаря и на комисаря Вела. Това сигурно е последните му изява при нас. Гори Амазонка. Един огън, който разрушава най-голямата гора на планетата – който от друга страна действа като масло в огъна на разговорите. Задушава се целия свят, той страда от дима, който излиза. За тази катастрофа отговарят Болсинаро и неговото правителство. от една гора, която ни дава кислород, тази гора се превръща в задушаваща ни гора с CO2. От друга страна, закупуваме най-различни продукти и храни от Бразилия. Един на всеки 10 продукти, от 10 продукти е свързан с обезлесяване. Нужни са мерки – Трябва да се създаде сертификат, етикет на Европейския съюз, за да се идентифицират такива продукти, които не водят до обезлесяване. Благодаря. И аз ви благодаря, госпожо Рис. Следващият оратор е госпожа Тосан за минута. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, гори Амазония. Това е последната барикада преди измененията на климата. Иначе ще имаме суша, но всичко това е заради економически интереси. Те унищожават природата. В Амазония се експроприира земя, унищожава се гори се е само в името на печалбата. Същевременно нашите предприятия, агрохранителната промишленост са европейски, но те също като чили не се ограничават от някакви правила или бдителност. Ние също така замърсяваме. Как можем да се примирим с това, че имаме и петролни кораби, които също замърсяват околната среда. Вие говорите за това, че трябва да опазим своя начин на живот. Но този начин на живот трябва да води до едно бъдеще. Европа трябва да носи отговорност за опазването на планетата и живите организми. Благодаря на колегата Тоса, колегата Сира Рего.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 Няма вече време за планетата и ако всичко това продължи, ние трябва да действаме много твърдо, защото тези пожари водят до три неща – загуба на биоразнообразието, унищожаване на гората заради животновътството, кореното население губи територии. Освен това виждаме липсата на компетентност на Болсонаро и неговото правителство от крайната десница – те не могат да проявят сериозност и отговорност, за да се справят с проблема. Само искат да си разделят баницата. И то с помощта на търговски политики от Европейския съюз. Не може неофашистите да ни управляват. За това, след като съветът иска от нас предложения, нека им предложим да спрат работата по Меркосур. Меркосур е част от проблема за масивния внос на месо и експлоатацията на планетата. Нека не бъдем на съучастници на тези убийци. Благодаря на колегата Рего. Бих искала да ви кажа, че имаме още 20 оратори. Всички тези изказвания са много важни, разбира се. Освен това, имаме 12 при спонтанните изказвания. Бих искала да изчета имената на тези колеги, които ще получат време за спонтанно изказване. Чуйте имената. Биба, Аурам, е, Андру, антекси, Йовева, е, Келегер, е, Чаунс ja Kanjesna. Я валитетавасти, те тулете мут петтюмен. За жалост, Останалите от вас сигурно ще се разочароват, няма как да им дам думата. Следващия оратор, колегата Бентеле. Една минута. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми гости, Вестите от, Амазон, от Амазония са ужасни, казаха го мнозина. И като имаме предвид, че това се случва и в Русия, Канада, е, Конго, а и в е, Европейския съюз големи горски масиви са в застрашено състояние, се налага да си зададем въпроса как да запазим тези толкова необходими за нашите гори. Първия ми отговор е трябва да говорим с един глас, както при външните преговори, външно-търговските преговори, така и в бъдеще всички 28 държави членки трябва да отстояват европейска позиция. И Второ, екологията и защитата на е, климата трябва да бъдат разделна част от нашите външнополитически отношения. Започва нов период, нов мандат на комисията и искам да ви кажа, че е, ролята на климата не е достатъчно добре отчетена и в позицията на госпожа Фондерлайн и на господин Борел. Трябва да работим в това отношение в целия свят. Особено когато говорим за сертифициране на нови възможности. Председателката прекъсва. Трябва да и използваме нови инструменти, които да ни отведат във вярната посока. Благодаря. Благодаря, казва председателката на госпожа Бентел Изабел Сантос. Е, е, една минута. Има колеги, които няма да могат да вземат думата. Така, госпожо Сантос. Обригада, сеньора президент. Благодаря. Горските пожари в Амазония привлякоха нашето внимание не само заради разрушаването на това, което смятаме за белите дробове на земята, но и за нарушенията на правата на човека, които се увеличават с астрономична скорост. Има огромно насилие към местните общности. Дори двама а, бяха убити от местни племена, вождове на такива племена, които също са и природозащитници бяха убити е, тези е, два вожда през юни. Има цял списък такива активисти и всъщност това трябва да ни събуди. Има много заплахи, имаше случаи на турмоз. Затова е нужно да се отговори твърдо. Ние, като Европейски съюз, трябва да отговорим твърдо. Бразилските политици казаха, че ще извършват различни е, изследвания за минна дейност и за земеделие. И так, това може само да ни кара да се страхуваме за правата на местното население. Ние не можем да забравяме кои сме и какви са нашите задължения като световен лидер. Трябва да се възползваме от всички инструменти и да се изправим и да защитим Амазонската гора както и околната среда, да направим така, че правата на човека да бъдат защитени. Благодаря. И аз ви благодаря, госпожо Сантос. Следващият оратор е госпожа Карлсбро. <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Амазония гори. Това е огромна криза. Има нужда от спешни действия, от всички. Президента Болсонаро очевидно няма да поеме отговорност, няма да се отнесе сериозно към проблема с обезлесяването. Напротив, той дори казва, че иска да се отегли от Парижското споразумение, както го направи Тръмп. Има протести по целия свят. Това направи впечатление ако искаме наистина да поемем отговорност за климата и да изпълним Парижското споразумение, трябва да спасим Амазония с възможно най-добрите инструменти. Търговското споразумение с Меркосур е много важно и за нас, и за Бразилия. От економическа гледна точка това е и уникална възможност да упражним натиск, като постави много ясно своите искания за устойчиво развитие. Това са най-добрите инструменти, с които разполагаме. Много благодаря колегата Герейро. Благодаря, Sr. Благодаря, госпожо председател, госпожо министър, господин еврокомисар. Фактите са пределно ясни. Европейския съюз има своята отговорност за съсипването на, горски, на амазонските гори. Заради вноса на земеделска и селско-стопанска продукция от Бразилия. Това, което ние консумираме, допринася за съсипването и унищожението на горите и живота на хората в долината на река Амазон, Амазонка. За това трябва да преустановим вноса на соя и месо от този район на света и да спрем Меркосур. Не е лесно, но ние трябва да се опитаме да защитим Амазония и биоразнообразието, както и местното население. Председателката, благодаря господин Герейро. Мак Мик Волос има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Производството на телешко месо е една от най-големите причини за обезлесяването. И за да се прекрати обезлесяването, трябва да има по-малко търсене на бразилско телешко месо. Европейския съюз обаче иска сега, всяка година, да внасяме още повече такова месо посредством сделката Меркосур. 90% от това месо идва от Бразилия. Има ограничения, разбира се, но това само доведе до натиска върху животновътството. В саваната се замества производството с други видове плантации и за това животновъдите се местят около Амазонка. Голямата част от обезлесяването точно идва от тези фермери, които са си тръгнали от саваната как през март месец стигна комисията в своите критерии, че производството на соя не трябва да се смята за високо рисково при промяна на земеползването. Пълна лудост. Благодаря много. Следващият оратор е госпожа Колено Растерле. Е, Благодаря, госпожо председател. При нашите търговски взаимоотношения ние имаме и отговорност за пожарите в Амазония, защото ние ползваме продуктите, които идват от обезлесяване, като говеждо, соя и така нататък. Европейският съюз би трябвало не само да говори, но и да настоява за устойчиво управление – на горите и задължително изпълнение на Парижкото споразумение. Като не виждаме санкция, която да е предвидена при неизпълнение. За Меркосур това е изключително важно. Трябва да поставим екологични изисквания – и е хубаво, че председателката на комисията Урсула фон дер Лайен се ангажира с такава екологична бариера при преговорите. Ние трябва да защитим потребителите си, също така да се борим срещу тези, които замърсяват в глобален мащаб. Необходимо е да си дадем сметка за ситуацията в Амазония. Благодаря. Благодаря колегата Катлин Ван Бремт. Благодаря, госпожо председател. Господин еврокомисар, радвам се да ви видим отново по този ви важен дебат. Виждате, че от пряко партийните пристрастия, всички сме ужасени от случващото се в долината на река Амазонка. Така че, може би, трябва да бъдем единодушни, че най-сетне Европейския съюз трябва да прояви характер. Възможностите са много, но най-важна е търговската политика. Тя трябва да бъде преосмислена. Така че да бъде устойчива, така че чрез нея да допринесем за преустановяване на об обезлесяването. Припомням е, главата за устойчивото развитие. Тя трябва да бъде задължително, но и ние трябва да проявим характер, като предварително кажем, че трябва да се сложи край на обезлесяването. Въпроса за човешките права в Бразилия също трябва да, се, да бъде решен. Ние трябва ясно да заявим позицията си в тези преговори през следващите години. Благодаря, госпожо Ван Бремт и с Кон Билбао Бараника. Има думата. Една минута. Уважаема госпожо председател, вълната от пожари, която се разпространи е, сред амазонските гори и местното население ни засяга всички, засяга климата, околната среда. Това е и економически проблем, защото всъщност е плод на план за неустойчиво развитие. Много е важно споразумението от Летисия, подписано на 6 септември от Боливия, Бразилия, Колумбия, Еквадор, Гвиана, Перу и Суринам – защото тези страни се ангажират с международните договори за опазване на околната среда и най-вече споразумението от Париж. Това е нещо, което трябва да правим, за да имаме ефективни политики. И също така трябва да забраним селско-стопански и животновъдни продукти, които са навредили на Амазония да стигнат до нашите пазари – в този случай доверието към нас означава да се водим от ценности, а не от интереси. Благодаря. Благодаря на колегата Билбао. Колегата Осаливан. Благодаря, госпожо председател. Всички гледахме ужасени случващите се катастрофални пожари в Амазонка активно насърчавани, може би, от режима Болсинаро или поне гледани с нехайство. Търси се ефтино месо, което всъщност води до това разрушение. Подписах една резолюция, която се направи в отговор на това. Радвам се, че се споменава търговията в нея и политиката, която доведе до такова без, обезлесяване. Търговски сделки с правителства, които нарушават върховенството на закона, наказват НПО и насърчават незаконно дейност, нас, нарушават международно споразумение, не може да бъдат приемани в този парламент. Има аргументи, които е, говорят за това, че от една страна трябва да има развитие, но от друга страна трябва да се опазва околната среда. Не, няма работни места, когато планетата е мъртва, но има и малко работни места в тези големи плантации, които се владеят от чужденци, където се извлича максимална печалба и се надявам да бъде подписана резолюцията, която предложихме. Благодаря. И аз ви благодаря, госпожо Саливан. Следващият оратор е господин Фернандеш за минута. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, трябва да настояваме за промени, а това означава глобални координирани действия. Е, горите играят много важна, важна роля в борбата с климатичните промени. Тук трябва да заложим на устойчивост и солидарност. Трябва да опазим горите на територията на Амазония. Тето пожарите засягат девет държави, не само Бразилия. Ние в Европа имаме опит с потушаването на пожари и можем да бъдем пример за света. Моята родина през 2017 година също стана жертва на горски пожари. Така че Европейския съюз трябва да заложи също така на превентивни мерки и да заложи на, на сътрудничество и финансиране на програми за създаване на фондове, така че в Амазония и на други места да се спазват човешките права, да заложим на устойчивостта, за да постигнем резултат. Благодаря. Благодаря, господин Фернандеш. Сега господин Луена. Една минута. Добър ден. Уважаеми колеги, ние водим дебат за разрушаването на биоразнообразието, унищожаването на масонските гори. Както каза и представителката на съвета, не може заради частни интереси да страда околната среда. Затова ви призовавам да изпълните стратегията на Европейската комисия за опазване на горите, именно да не внасяме продукти, които са били произведени по този начин. Трябва да наложим ограничения. Всъщност, Европейския парламент не се бори срещу хора, които си затварят очите за проблемите на климата. Нека не се отказваме, нека бъдем последователни. Благодаря колегата Катайнен arvoisa puhemies Благодаря, госпожо председател. Мисля, че тези пожари ни показаха, че трябва да обърнем внимание на главите за устойчиво развитие, които подписваме в споразуменията, както и за Парижкото споразумение. Това споразумение трябва да бъде изпълнявано, така щото да се спазват принципите на устойчивото развитие. Стандартите, които са одобрени, трябва да бъдат спазвани. Трябва да почива търговията върху разпоредби, които да са угодни на двете страни. Наскоро Европейската комисия излезе с един документ, който ясно показва, че обезлесяването е проблем не такъв голям проблем в държавите членки. Повечето държави членки имат телесовъдна политика, която е устойчива. Но тук в Европейския парламент, като че ли тази политика не се координира достатъчно добре. Например, актуализацията на Европейската горска стратегия е изключително важна. Това е нещо по-важно, отколкото и да било преди. Благодаря ви, госпожо Катайнен. Следващият оратор е господин Холмгрен. Заповядайте. Е, так, фру благодаря, госпожо председател. Миналата седмица имах възможност да се срещна с двама представители а, на едно от племената в долината на Амазонка, които, чието домове са унищожени. Те смятат, че борбата е, трябва да е обща. Пожарите продължават, а президента Болсинаро, Болсинаро заплашва да се откаже от Парижското споразумение и да продължи опожаряването на горите. Това трябва да се прекрати незабавно. Не трябва да залагаме на внос от соя, на соя и месо, ако искаме да запазим горите. Ние трябва да поставим изисквания към страните от Меркосур. Въпрос към комисията. Как ще гарантирате е, възможността да избираме между търговия или опазване на тропическите гори? Председателката, благодаря много, господин Хонгрен. Сега следва Берн Хубър имате една минута. Госпожо председател, благодаря от самото начало на годината в долината на река Амазонка с унищожени гори на територия, колкото 8% от родната ми Австрия в момента този процес продължава. Създават се огромни ферми, несъпоставими с европейското земеделие. Връзката с отношението към Меркосур е очевидна. Е, и това е наистина срамно. Това не можем да подкрепим изсичането на горите. Не можем да очакваме да постигнем целите си за климата в Европа и, и да подпишем Меркосур. Ние имаме достатъчно добри местни продукти. Ако нещата продължават по този път, правителството в Бразилия остане бездейно, това ще се отрази много сериозно на търговията ни, както вече чухме от пред, а, финландското председателство. Председателката, благодаря господин Хубър. Патриция Тоя, една минута. Благодаря, госпожо председател. Голи Амазония. Гори земята, което произвежда 20% от кислорода, който дишаме. Гори е, всъщност е, една цяла цивилизация. Да, тези пожари са предизвикани от хора. Хора, които експлуатират не само а, е, хората, но и земята. Един стар вид капитализъм, този на експлуатацията – има една поговорка на един от местните езици, не мога да го повторя, но тя говори за е, това как може да живееш добре с природата. И точно това трябва да стане нашата политика политиката в Европейския съюз и се питам, защо нямаме коража да преразгледаме споразумението с Меркосур, например, за да сложим по-стрикни критерии за опазване на околната среда? Защо не може да кажем направо, че не може да се прави така? Това е наш проблем. Европа трябва да допринесе за един план за залесяване е, по света. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Тоя. Следващият оратор е госпожа Меца Минута. Благодаря, госпожо председател. Между 90 та и 2016 година ние загубихме 1,4 километра гори, което е колкото един футболен стадион. Също време, но ние използваме генно манипулирана соя и с това насърчаваме масовото използване на пестициди, за да се изхраним. Какво прави Европейската комисия? От една страна предлага стратегия за опазване на горите. Чудесно! Но от друга страна насърчава интензивното земеделие и обемите внос. Имаме споразумение като Меркосур, което ще влуши допълнително – положението. Ние също носим своята отговорност. Нека бъдем последователни, нека бойкотираме продукти, които са резултат от обезлесяването. Трябва да откажем господин Болсонаро от идеята да жертва амазонските гори за индустриални цели. Благодаря. Благодаря на колежката ни госпожа Мед. Сега госпожа Спираки. Имате една минута. Господин председател, всички в залата настояват за спешни мерки в защита на поречието на Амазонка, защото кат... Катастрофата е необратима. Правителството Болсонаро не прилага плана за устойчиво стопанисване от 2014 година. Затварят се очите пред катастрофата. Експлоатацията на горите продължава. Меркосур, споразумението Меркосур може да се окаже много сериозна възможност да окажем действие за съобразяване с Парижкото споразумение. В края на краищата Бразилия има своите ангажименти Горите на Амазония горят от години, но сега имаме възможност за упражняване на натиск. Нарушили се Парижкото споразумение, нарушава се и споразумението за Меркосур. За разлика от Сибир и Индонезия, тук се нуждаем да въздействаме, но се нуждаем от други инструменти. Колегите е, госпожа Мецола, една минута. Последните няколко седмици света гледа ужасен при тези огромни пожари, които вземат а, Аляска, а, Амазония и така нататък. Обезлесяване на изключителни нива. Въздуха се пълни с пушек от тези огромни пожари. Това е климатична катастрофа. Няма нужда по Твитър да се замерваме с обвинения. Нашето общество почива върху изхвърлянето на продукти, което води до трагични последствия за живота ни. Доказателствата показват, че начинът по който потребяваме суровините е неустойчив и трябва да вземем твърди решения. Направихме го с пластмасата, Забранихме един от най-лошите продукти, трябва да отидем по-нататък. Европа може да бъде глобален лидер. Когато Грета Тунберг като глас на своята а, поколение надигна глас, тя беше права. Създаде паника сред нас, но ние не бива в паниката да се блъснем в стената. Благодаря. Мицула. Благодаря, колежке Мецуга. Госпожа Евран, минута и половина. Мерси, месье. Благодаря госпож... господин председател. Положението в Амазония е катастрофално. Имаме световен проблем с обезлесяването. Той е не само в Амазония. От юни насам Индонезия също гори и всеки си мълчи. Това не може да се търпи повече. Ние имаме споразумение срещу масивното обезлесяване, но не се приемат никакви задължителни мерки. Виждаме го и при Меркосур. Нека разширим дебата. Години наред се договаря едно търговско споразумение, след това влиза в сила. Ние трябва да реагираме много бързо, да бъдем ефективни в краткосрочен план и да можем да използваме натиск върху държавите, които пренебрегват проблема с горите. Същевременно би трябвало да опазим културите, свързани с горите и да сме сигурни, че добрите практики се възнаграждават. Благодаря. Благодаря, госпожо Еврон. Колегата Варборн има минута и половина. Благодаря, господин председател. Миналото лято в Швеция имаше сериозни горски пожари за за нас беше изключително ценно да получим помощ от европейските държави, например 139-имата полски пожарни кари. Пожарите в света заплашват растенията, животните и околната среда. Да не забравяме и хората. Няма обаче място за... Не... Няма обаче световен дебат за спирна търговията с Швеция, за това, че ние сме имали пожари. Мисля, че е грешка да използваме това бедствено положение, за да прекратим подписването на Меркосур е, блокирането на търговското споразумение няма да ни помогне. Напротив, чрез това споразумение Бразилия и други държави ще бъдат задължени да изпълняват Парижкото споразумение и да работят за устойчиво земеделие. Така можем да насърчим растежа, а от тук благоденствието. За това приканвам всички колеги и национални правителства за настояват за възможно най-бърза ратификация на споразумението. Благодаря, колега Варборн. Сега имаме спонтанни изказвания от залата, както каза госпожа Хаутала. Имаме тройно повече от очакваните заявки. Започваме с колегата Ария Сетиберия. Имаме още 7 7 изказвания. Мистер Президент, комисионер Велла. Господин председател, господин комисар, ще започна с прости факти. Амазонската гора произвежда 20% от кислорода на света или този в атмосферата. Над 1 милион местни а, племена или членове на племена са поставени под опасност пожарите увеличиха, се увеличиха с 85% при правителството на Болсонаро. Амазония не е единствения регион, който се разрушава. Няма обикновени пожари. Разрушаването на Амазония ще засили глобалното затопляне, ще увеличи температурата на планетата, ще унищожи биоразнообразието и местните е, групи хора. Какво правим, докато гори и изгаря цялата тази гора? седим и гледаме, докато планетата гори ли? Не, трябва да действаме. А трябваше да действаме още вчера. Обръщам се към Европейската комисия. Каква е стратегията? Какво прави Европейския съюз, за да се справим с тези пожари по цял свят? Какви действия, каква финансова подкропа може да бъде предоставена, за да се спрат или контролират тези пожари? Благодаря. Благодаря, Агиус, колега Агиус Лива. Извинявам се, стана недоразум. Колегата Ария Сативерия има думата. Давай. Много благодаря, господин председател. Споразумението с Меркосур е най-добрият инструмент за опазване на горите в Амазония. Ако Европейския съюз наистина иска да направи усилие на световно ниво в името на климата, трябва да мисли за Меркосор. Опазването на амазонските гори е важно за всички нас, така както е важно да опазим горите в Африка, в Азия, защото това е част от нашите цели на устойчивото развитие, както бяха определени от ООН. Много е важно споразумението от Летисия, от тези седем държави. Е, Боливия, Еквадор, Перу, Бразилия са особено важни сред тях. времено президентът Макрон каза на последната среща на Г7 нещо, което не е уместно. Той се меси във вътрешната политика и това застрашава постигнатото вече 20 години преговори. Меркосур е важен за всички, не само търговски, но и най-вече екологично. Благодаря, колега. Сега госпожа Ньовева има думата. Заповядайте. Sorry.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 Чухме много изказвания, че Европейския съюз трябва да послужи като пример в борбата с климатичните промени и да играе водеща роля. Може би това е вярно. Вярно е обаче също така, че Европейския съюз не може да постигне нищо сам. Климатичните промени са глобален проблем и трябва да действаме заедно. Именно за това трябва да говорим. Но не само дебати не са достатъчни. Трябва да действаме. В момента, мисля, че държавите членки не бива да ратифицират споразумението с Меркосур. Не просто да бъдем свидетели, но и да действаме предвид случващото се в долината на ръка Амазонка. Защото климата се променя. Време е и ние да се променим. В противен случай ще загинем. Председателят, давам думата на господин Джонс, благодаря на госпожа Йовева. Thank you. Благодаря. Понякога се съсредоточава общественото внимание върху определен проблем, защото то резюмира това, което всички разбираме. Тези пожари са точно такъв пример. Те не са единствените пожари. Трябва да се съдат повече дървета, така е. Но да се съсредоточим върху тези пожари всъщност ни кара да стигнем до някои основни проблеми. Европейците се вълнуват от Амазония, защото ние се вълнуваме от климатичната криза, от разнообразието, което се губи и живота на местните племена, който е поставен под заплаха. Никой от нас не е остров, ние сме взаимосвързани. Нашите избори, като например каква, с кого избираме да търгуваме, какво потребяваме, му оказва своето действие по света. Аз също се вълнувам и се тревожа от търговското споразумение с Меркосър. Притеснявам се, че тесните економически интереси ще бъдат водещите, а не толкова останалите свързани с правата на човека. Не съм убедена, че ще имаме повече възможност да влияем върху другите или по-дребните проблеми, ако подпишем това споразумение. Погледнете други примери и ще видите, не е така. Всъщност тази изделка... Благодаря, госпожа Чаунс. Госпожа Конечна има думата. Děkuji, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové Není možné hrát si na ne... Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, нека не се правим на невинни. От 2017 година говорим за обезлесяването, когато аз бях докладчик и докладът ми бе прият от този парламент президента на Бразилия съсипва горите, но част от това е и от този проблем е и европейската търговска политика. Да не се правим на шокирани. Защо толкова дълго трябваше да трябва да чакаме план за действие от комисията? Защо нямаме резолюция на парламента? Просто се преструваме. Това е притворство. Да бъдем откровени. Горите се унищожават, а гората е живот. Стига думи, нека сложим край на пожарите, нека бъдем част от решението. Председателят, благодаря госпожо Конечна. Госпожа Аврам. Господин председател, уважаеми колеги, Днес сме обединени и отляво и отдясно, заклемяваме пожарите в Амазония, но стига вече сме се оплаквали, време е за действие. Европейският съюз има инструменти, търговска политика, нека използваме всичко това. Европейския съюз току-що подписа споразумението с Меркосур. Трябва да сме сигурни, че това споразумение е съдържа принципи, които са принципи на предпазливостта. Трябва да продължим да опазваме околната среда. Европейският съюз казва, че се задължава да опазва околната среда и биоразнообразието. Нека да суспендираме изпълнението на споразумението поне до спиране на тези пожари или установяване на причината за тях. Ако това, което се случва, не е достатъчно сериозно, кое би накарало Европейския съюз да суспендира споразумението? Благодаря, госпожо Аврам. И накрая господин Келер, последно от спонтанните изказвания от залата. Um, Още в самото начало трябва да кажа, че приветствам тази възможност и не смятам, че трябва да имаме идеологически дебат, нещо ляво, нещо дясно. Моралес е от левицата, президента на Бразилия е от десницата и, и двамата горят горите. Трябва да видим обаче как търгуваме, как си взаимодействаме на тази планета. Наистина в момента е печелившо да гориш амазонските гори. Е, извличаш печалба, да гориш е, този, тези гори по цял свят, защото искаме да задоволим пазарите за стоки. И продължаваме да внасяме и соя, и кафе, от, и месо от тези части на света. И докато продължаваме да го правим, те ще продължават да горят горите. Споразумението с Меркосур, което е подписано, всъщност ще направи така, че ние, европейците, ще скъсаме Парижкото споразумение. Не те. Ние трябва да държим на това всички търговски сделки да спазват Парижкото споразумение във всичките му клаузи. И трябва да държим на това преди да подпишем каквото и да е търговско споразумение с Меркосур. Благодаря. Благодаря много, госп... господин Келехер. С това приключихме спонтанните изказвания на, от залата. Сега ще чуем първо от името на комисията господин еврокомисарят Вела. Благодаря, господин председател. Мисля, всички сме съгласни, е, че тропическите гори са важен ресурс за нашата планета и това бе доказано и от настоящия дебат горските пожари в Амазония ни тревожат още повече, че такива пожа, унищожителни пожари вилнеят и на други места на нашата планета. Съгласен съм, трябва да се тревожим за всеки горски пожар, навсякъде Ангола, е, Сибир, Централна Африка, е, Юго-Источна Азия, Южна Америка или където и да е. Всичко това ни показва колко е важно да обединим усилията си в борбата с климатичните промени. Горите са абсолютно необходими на разделна част от нашата усилия за борба с климата. Защитата на горите е значителна част е, от отговорността на нас и всеки друг, който носи отговорност по Парижкото споразумение. Многократно се спомена по търговското споразумение с Мекросур и главата посветена на устойчиво развитие. И двете страни, включително Бразилия, поемат с тази глава изрично по ангажимент за прилагане на Парижкото споразумение. Бразилия включително поема ангажименти по отношение на залесяването като това се допълва от частни инициативи, като да речем мораториума върху производството на, со, на соя и забраната за производство на месо в неотдавна обезлесени територии. Е, с оглед на търговското споразумение, нека кажа, че това е част от едно общо споразумение за асоцииране, отнасящо се и до човешките права, включително екология и промените в климата. Така че да, ние разполагаме с допълнителен инструмент за да можем да наложим своята воля и да обединим нашите граждани нашите пазари. Ангажиментите са на лице и е, те трябва да бъдат изпълнени. Споразумението включва и сериозна глава за търговията и устойчивото развитие, включително за екология, както и за климатичните промени, включително за ангажименти за прилагане на Парижкото споразумение. Комисията разполага с редица средства и механизми, за да настоява за изпълнението на тези споразумения. Ако е една от страните не изпълни споразумението, имаме нарочен механизъм за уреждане на спорове по това споразумение. Вярваме и очакваме, но преди всичко е, ще настояваме Бразилия да изпълни тези свои задължения, включително намаляване до 2025 година 37% намаляване на парниковите газове в сравнение с 2005 година и план за действие за прекратяване на обезлесяването, включително по пречето на Амазонка. А ние от своя страна трябва да ограничим до 2030 година настоят собствената си амбиция с съответен процент. Тук стана дума за търсенето на определени продукти, свързани с обезлисяването. Имаме съответни законодателни мерки, по, които да, по отношение на стоки, стигащи до европейския пазар. Е, имаме съответни разпоредби, например за недопускане на незаконно добита дървесина. Това е част от усилията ни за намаляване на незаконната сеч и намаляване на потреблението на такива продукти. Като говорим за бъдещи европейски мерки във връзка с продукти от обезлесяването. Ще припомня неотдавнашното съобщение на комисията, което съдържа редица мерки по-сериозни програми за стандартизация и сертификация за е, допускане на стоки, нямащи отношение към изсичането на горите, прилагане на различни мерки за по-голяма прозрачност на продоволствената и други вериги на доставки и ограничение на вноса на продукти, свързани с обезлесяването и разрушаването на горите. Също така популяризиране на мерки за налагане на повече отговорност и отговорно економическо поведение, както и създаване на платформа за дебати между всички заинтересовани от запазването на горите, от правителствата до бизнеса и НПО. И нека да припомня, че окончателният търговски текст на споразумението ще бъде предоставен на държавите членки и на Европейския парламент за одобрение. Благодаря, господин председател. Председателят благодаря господин Вела и накрая от името на съвета госпожа Топорайнен, министър, представител на финландското председателство. Уважаеми господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент, наистина това е дебат, който засяга всички нас. Трябва да направим наистина максималното Необходимо е да подобрим европейското действие в тази област и да зачете международните си ангажименти. Мнозина от вас споменаха търговското споразумение с Меркосур. То съдържа глава за устойчивото развитие, свързана с възможно най-високите стандарти в тази област. Основното разбиране е е, че търговията не бива да бъде за сметка на трудовите условия или околната среда. Напротив, трябва да се насърчи устойчивото развитие. В Меркосур има конкретна разпоредба за измененията на климата и изпълнението на Парижското споразумение. Има задължения за борба с обезлесяването. Но Разбира се, както и тук в Европейския парламент, така и в съвета, дискусиите по Меркосур са на един ранен етап. Ще трябва доста време за всеобхватен анализ на договореното споразумение. И за двете институции е важен откровения дебат възоснова на фактите. Трябва също така да отбележа, че на нас ни трябват открити, амбициозни търговски политики, които отговарят на приоритетите и на финландското председателство. Много от вас говориха, че действията за климата са неотложни. Времето за действие е сега, а не по-късно. Необходимо е ние да дадем пример на всички останали. Ето защо е много важно да имаме амбициозна цел за климатична неутралност до 2050 година. Уважаеми дами и господа, ние трябва да опазим горите на Амазония за бъдещите поколения. Огромна е вредата, но ние трябва да се съсредоточим върху това да избегнем по-нататъчното влушаване. Трябва да защитаваме своите гори и в Амазония и другаде. Това е защита на нашия живот. Обезлесяването е глобално предизвикателство с множество сложни аспекти. За това е важно да се работи заедно с съвета все по-важно става сътрудничеството между европейските институции. Именно за това ние сме тук днес още веднъж. Благодаря ви за активното участие и внимание. Благодаря ви сърдечно, госпожо Тупорайнен. С това изчерпваме разискванията. И бих искал сега за няколко минути да прекъсна заседанието.